Colleagues, ladies and gentlemen, let's get started. Let's... Уважаеми колеги, е, дами и господа, нека да продължим с гласуването. Сега искам да ви помоля за малко внимание. Позволете ми да благодаря на председателстващите, на всички председателстващи за това, че ме заместиха тази сутрин. Um, И така, да започнем с точка 16. Много ви моля, казва председателят. deciding on entering into за решението за започване на преговори с съвета и с комисията с цел постигане на споразумение на второ четене. Както знаете, бившия докладчик се отказа от тази тема. Аз съм нови докладчик и моето предложение да решим да започнем преговори във връзка с законодателната резолюция като основа за мандат за преговори за водене на преговори, за екипа за водене на преговори. Този екип ще се състои от председателя и докладчика, докладчиците в сянка, Залески, Ариф, Риналди, чувате имената. Така че с това ще гласуваме. Ще гласуваме по електронен път. Моля, гласувайте. Режим на гласуване. Има един член на НП повече. Добре. Край на гласуването. 27 за, 1 против. Предложението се приема. Сега преминаваме към 16А както беше съобщено тази сутрин. Това беше добавено към дневния ред за режим на общността за ам, контрол на вноса с възможна двойна употреба. Беше постигнат компромис с, съвета, благодарение на отличната работа с нашия, на нашия докладчик включително и докладчиците в Сянка и а, в добро, благодарение на доброто сътрудничество с унгарското председателство на съвета и естествено и разбира се с Европейската комисия. Преди да преминем към гласуването, иска ли някой да коментира окончателното компромисно решение – започвайки с докладчика. Има ли коментари по споразумението? Ако няма, тогава да преминем към гласуване. Изменение. Изменение 6, 6, 52 се извинява председателя консолидирано компромисно предложение след проведения триалог. Режим на гласуване. Край на гласуването. Компромисното споразумение се приема с 23 гласа за, 5 против. И така. We have to vote the... И сега ще трябва да гласуваме на предложението за комисията с направените изменения. Край на... Започнете гласуването, ако обичате. Край на гласуването. Резултат е същия. 23 за, 5 против. И накрая проекто законодателната резолюция, режим на гласуване. Край на гласуването. Отново същия резултат. 23 за, 5 против. Сега преминаваме към 16Б. Предложение за решение на Европейския парламент и на съвета за прилагането на някои насоки за експортни кредити в сферата на риболова. Докладчик е, Яник Жадо беше постигнат компромис в съвета благодарение на докладчика и докладчиците в сянка, а именно Каспари, Систър, Риналди. Имате ли коментар по окончателното компромисно споразумение? Добре, тогава нека да гласуваме. Първо изменение 24. Това е консолидиран компромис на е триалога. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 26 за, 1 против. Гласуваме предложението на комисията с направените изменения. Край на гласуването. 27 за. И проекто законодателната резолюция. Край на гласуването. 27 за, 1 против. Поздравление на докладчика. А, точка 17. Проекто доклад Точка 7. Какъв е реда? Реда е естествения ред с допълненията, за които а, решихме тази сутрин. И сега точка 17. Е отмяна на някои устарели актове на съвета. Аз съм докладчик по тази точка. Сега е, е собственото ми изменение. Е първото. Сега. А, тъй като всички изменения са предложени от мен, нека да гласуваме за всички мои изменения заедно. Кой е за? Против? Въздържали се? Сега окончателно гласуване на предложението на комисията с направените изменения. Край на режима на гласуване. 27 са, 1 против. Гласуване на проекто законодателната резолюция. Режим на гласуване. Край на гласуването. Резултат е 27 гласа за, 1 въздържал се. Не, нужно да се поздравява докладчика. Сега, по точка 18. Отмяна на регламент отмяна на регламент на 429-73, регламент 215 от 2000 година. Имаше добро сътрудничество по този въпрос и ние приветстваме приноса на комисията, който даде възможност да се сключат споразуменията по този документ. А сега да гласуваме измененията по точка 18. Изменение Да. Може би с изключение на изменение номер 7. Извинявайте, но не се чуват коментарите, които се правят извън микрофона. Точка от преамбила 3 няма да я гласуваме. Значи ще гласуваме всички изменения с изключение на измененията по точка от преамбила 3. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Сега изменение номер 7. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение номер 2 пада при това положение. Гласуваме за предложението на комисията. Режим на гласуване, моля. Крайно гласуването. 26 за, 1 против. Гласуваме сега проекто законодателната резолюция. Кой е за? режим на гласуване, край на гласуването, 27 за, 1 против. И сега преминаваме към точка 19. Това е изменение на регламент 428-2009 година за въвеждане на режим на общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба. Няма изменения. Така че, нека да гласуваме предложението на комисията. Режим на гласуване. Край на гласуването. 25 за, 1 против, 2 въздържали се. Сега преминаваме към проекто законодателната резолюция. Отново режим на гласуване. Тук имаме един социалист в повече. Вече това не е така. Край на гласуването. 25 за, 1 против, 2 въздържали се. И така, преминаваме към точка 20. 10 страници изменения. Това е проекто доклада за новата търговска политика за Европа и стратегията Европа 2020 година. Докладчик е Даниел Каспари. Сега да преминем вече към гласуването. Започвайки с компромисно изменение 23. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение номер 1 за против и въздържали се, приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се. Проверка по електронен път. Второ изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Трето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6. Проверка по електронен път. Моля, прекратете гласуването. Приема се. Изменение номер 7 за против. Въздържали се, отхвърля се. Номер 8 за против. Въздържали се. Как гласува НП? За. Приема се. Добре, проверка по електронен път по изменение номер 8. Моля, гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. Номер 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка на изменение номер 9. Моля, гласувайте. Девето изменение. Край на гласуването.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 Запознати с текста му. Добре. Който е за, против, въздържали се, приема се. <clears throat> Компромисно изменение едно. Против, въздържали се, приема се. Изменение 17. Оттеглено. 18 пада. Компромисно изменение 2. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 19.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 Трябваше първо да попитам дали има някой, който възразява то да бъде внесено. Да, господин председател. Е, само секундичка. Устно изменение. дадено в <clears throat> края на списка за гласуване. Имам едно малко, из... малко изменение, съгласувано е с социалисти и демократи. Моля да се включи за гласуване без думата лигали. Без думата лигали. Законодателно. Добре да гласуваме устното изменение с това му изменение. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 4. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 5. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка на из... гласуването по изменение 44. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 48. За. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка по електронен път. Изменение 48. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 49 за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 Сега изменения 59 и 60 заедно, тъй като са идентични. За, против, въздържали се, приема се. Проверка по 59 и 60, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 62 и 63 ще се гласуват заедно, но имаме тук разделно гласуване на първата част. Гласуваме по първата част на изменение 63, заедно с 61-62 за против въздържали се. се. Втората част против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 65, 66, 67 заедно за, против, въздържали се, приема се. 69 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 9 за против. Въздържали се. Приема се. Изменение 92 за против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение номер 10 за против. Въздържали се.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 102 за, против, въздържали се. Проверка с електронно гласуване по 102. Начало на гласуването. Край на гласуването. Как е възможно? Моля, вдигнете високо ръце. 103 за, против, въздържали се, отхвърля се. 104 за, против, въздържали се, отхвърля се. 104 за, 105 извинете за, против, отхвърля се. 106 за, против, отхвърля се. 108. Разделно гласуване. Извинява се председателя. 108 за. Против. Отхвърля се. Параграф 17. Разделно гласуване. Първо гласуване за заличаване на думите Focusing On. Кой за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Второ гласуване за заличаване на думите before making any commitments. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 109 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 110 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 12. За. Против. Въздържали се, приема се. Той 13. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 114. За, против, въздържали се, отхвърля се. 115. За, против, въздържали се, не съм сигурен. Проверка с електронно гласуване по 115. Начало на гласуването. Джан Лука уста. Край на гласуването. Прието. Всъщност не виждам добре. Компромисно изменение 13 за. 13А, извинява се председателят. 13А за. Против. Въздържали се. Приема се. 13Б за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 124. 124 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 14 За. Против. Въздържали се. Приема се. 14б. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 15. Разделно гласуване. На три части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част относно думата сам. За, против, въздържали се, приема се. Трета част за, против, въздържали се, приема се. Какво беше целта на разделното гласуване тук? Отиваме на страница 14, компромисно изменение 16. За? Против? Приема се. 148 за, против, въздържали се, приема се. 149. Забравихме устното изменение. Повтаряме гласуването, защото има устно изменение към изменение 148. внесен от Мария Десернес и Никола Ринарди. Някой има ли възражение срещу това допълнение? Допълнение Азия, Латинска Америка и Африка. И така. Гласуваме отново 148 с внесеното устно изменение за против. Приема се. 149 за против. Отхвърля се. Устно изменение номер 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 150 за против въздържали се приема се. 151 за против въздържали се Отхвърля се. 152 за, против, въздържали се, отхвърля се. 153 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 17 за, против, въздържали се, приема се.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 Край на гласуването. Отхвърля се. 161 за, против, въздържали се, отхвърля се. 162 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка на 162 с електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 163 за, против, въздържали се, отхвърля се. 164 за, против, въздържали се, отхвърля се. 165 за, против, въздържали се, отхвърля се. 166 за, против, въздържали се, отхвърля се 167 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка на 167. електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Един глас липсва. Компромисно изменение 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. Сто седемдесет и шест за. Против. Въздържали се.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 Компромис на изменение 20. Електронно гласуване. Начало. Край на гласуването. Приема се. 187 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 188 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 20А за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка на компромисно изменение 20А. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 190 на две части. Всъщност, това е оттеглено. Преминаваме на изменение 195. 195 за. Против. Въздържали се. Приема се. Устно изменение 4. Възражения? Няма. В такъв случай гласуваме устно изменение номер 4. This is oral amendment number Устно изменение 4 от Даниел Каспери. За. Против. Въздържали. Приема се. 197. За. Против. Отхвърля се. Компромисно изменение 21 за. Против. Приема се. Компромисно. Изменение 21А. За. Против. Отхвърли се. Електронна проверка на изменение 21А. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Приема се. Извинявам се, председателят. 16 на 12 гласа. Извинение 211. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 22. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 214 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение от комисията ДБ. Изменение 9.2. За. Против. Отхвърля се. 9-3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9.5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Въпросите вече бяха повдигнати и отговорени. 9-7 за, против, Отхвърля се. 9.11 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 9.12 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 18 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Итре. Измененията внесени от Итре. И 3-4 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 3-12 за, против, въздържали се, приема се. Стигаме до ИТРЕ 20. Разделно гласуване. Част първа. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Част 2 проверка на гласуването на част 1 от ИТРЕ 20. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Извинява се председателят. Приема се. Явно се уморихме. Част 2. от ИТРЕ 20. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение от ИМКО. Едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. ИМКО 2. ИМКО 7. За. Против. Отхвърля се. 8. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. ИМКО 9. За против, въздържали се, отхвърля се. Имко 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка на Имко 10. Имко 10. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Имко 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. И накрая имко 16. За, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване на проекта доклада с измененията. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 23 гласа, 4 против, и един въздържал се. Поздравление за докладчика за... и за останалите, които допринесоха за този особено важен доклад. Now 21. Agreement with Switzerland. Agreement with Switzerland file, please, we have not yet... И сега, много ви моля, не сме свършили вече. Моля за тишина. Точка 21. Споразумение между Европейския съюз и Швейцария относно закрилата на наименованията за происход и на географските указания на селско-стопанските продукти и храни докладчик Бела Гладфелдер. Окончателно гласуване по проекто препоръката. А това е процедура на одобрение. Режим на гласуване. Край на гласуването. 23 за, 3 въздържали се. Поздравление на докладчика. Сега преминаваме към точка 22. Отново процедура по одобрение, включването на Лихтенштайн в споразумението между Европейския съюз и Швейцария относно търговията с селско-стопански продукти, окончателно гласуване, режим на гласуване. Край на гласуването. Същия резултат 23 са, Двама въздържали се. Отново докладчика тук беше Бела Гладфелде. Поздравления за докладчика. Сега, точка 23. Това е проект установище водеща комисия АФЕД, препоръка до съвети и комисията относно новото споразумение между Европейския съюз и Русия. Отново това е становище по съответната водеща комисия, която е, е АФЕД. Нашия докладчик е Инезе Вайдере. Сега тук имам огромен брой изменения. Започвам с компромисно изменение едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 4. За? против, въздържали се, отхвърля се. 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6. Добре, искате да проверим 5. Край на гласуването явно се приема. Изменение 6 за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 против, въздържали, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Трета част за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменени 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 19 за, против, въздържали се, отхвърля се 20 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 3. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Добре, да проверим. Режим на гласуване. Край на гласуването. Прието. Сега преминаваме компромисно изменение 4. За против задържали се принася се. Изменение 27. За против въздържали се приема се. 28 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 29 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре, проверяваме изменение 29. Режим на гласуване, моля. Край на гласуването. Приема се. Изменение 30 за против, въздържали се. Какъв беше вота на ЕНП? 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Има устно изменение към алинея 5. Имате ли някакви възражения? Нямате. Гласуваме устното изменение на Робърт Стърди. коза. Е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 разделно в три части. Гласуваме първата част. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Втората част за. Против, въздържали се, отхвърля се. Третата част за. Против, въздържали се, отхвърля се. Изменени 44 за. Против, въздържали се, отхвърля се.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 Приема се с 23 гласа за, 5 въздържали се. Поздравления на госпожа Вайдере. Сега по точка 24. Това е проекто становище за дейност на ИТРЕ ефективна европейска стратегия по отношение на суровините. Нашия докладчик е Бент Ланге от социалистите и демократите. Компромисно изменение едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 3 за. Против? Въздържали се? Приема се. 4 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Добре, про... проверявам изменение 4 електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5. Кой е за? Про... Против. Въздържали се. Отхвърля се. 6 за, против, въздържали се. Ще трябва да проверим. 6. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се наистина. Изменение 7. Кой е за? Против. Всъщност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 Компромисно изменение 2. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Преминаваме към 17. Разделно гласуване. Първа част. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Част 2. За. Против, въздържали се. Нека да проверим втората част на изменение 17. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Изменение 18. Коза. Е Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 3. Коза. Е Против. Въздържали се. Приема се.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 електронно в смисъл 4, електронна проверка, край на гласуването. Наистина е отхвърлено. Компромисно изменение 5 след поправката на председателя. Коза е за? Против? Въздържали се? Приема се? Добре, Проверяваме компромисно изменение 5. Режим на гласуване. Двадесет и шест гласували, 27 всъщност. Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към изменение 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 6, коза, е против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисни изменения 8 за, против, въздържали се, приема се. 53 разделно гласуване. Всъщност, къде е Мишел Файра? Изчезна ли тя? Аз не виждам автора на това изменение. Така, разделно гласуване в две части. Гласуваме първата част. Разделно гласуване. По 53. 53 разделно гласуване. забавили, казва председателя в отговор на въпроси, които не се задават в микрофон. Изменение. Сега всъщност говорим за компромисно изменение 8. Така че тук имаше известно объркване. Пада, ако компромисно изменение 8 е прието should be considered as an addition to compromise amendment number 8. So it is compatible. Така, тук ми казва, че а, тази разпоредба е съвместима с компромисно изменение 8, така че ще го гласуваме. Имате думата. Ние Робърт Стърди е, изтегли своето изменение. Не сме гласували по 53 и мисля, че трябва да гласуваме по 53-то изменение. So, let's move to the votes. First part. И така, гласуваме първата част. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Втората част. Кой е за?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 кой е за? Против, въздържали се, приема се. 70, извинете, за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, проверяваме изменение 70. Режим на гласуване, моля. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 10. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 75. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 76. С устно изменение. Всъщност то е изтеглено. Се чува от залата. И така преминаваме към 76. Гласуваме 76 без устното изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 77. Разделно гласуване в три части. Първата част за. Против? въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Третата част. Нека да проверим втората част на изменение 77, режим на гласуване. Край на гласуването. Наистина се отхвърля. Третата част кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Добре. Проверяваме третата част на изменение 77. Режим на гласуване. Край на гласуването. Наистина е отхвърлено. Точка 78. За. Против въздържали се, приема се. Изменение 79, разделно гласуване за първата част, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, проверяваме първата част на 79, режим на гласуване, край на гласуването. Наистина е прието. Втората част за, против, въздържали се. Нека да проверим за втората част на 79 електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се 80. Кой е за? 80 против, въздържали се, приема се. 81 за, против, въздържали се, приема се. 82 разделно гласуване, първата част. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Част 2. Кой е за? Против, въздържали се, Отхвърля се окончателно гласуване на проектостановището с измененията. Режим на гласуване, моля. Край на гласуването. Тук понякога липсва един глас. 24 за, 3 против. Поздравления! за а, Бен Ланге за този вашен доклад. Сега преминаваме към точка 25. А, проектостановище. от нашия докладчик Мариел Десарнес, проекто становище по предложение за регламент относно конкретни мерки за селското стопанство в неотдалечените райони на Съюза. Моля за вашето внимание, колеги, моля. Не е лесна задачата ми. И така.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 Първа част. Разделно гласуване по първата част на компромисното предложение за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 2 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против въздържали се, приема се. Изменение номер 2 за против въздържали се, приема се. И 24 за против въздържали се, приема се. Сега гласуваме целият текст на прочесноща с изменен вид. Моля, гласувайте. И Край на гласуването. 23 за, 1 против. Убедителна победа. Честито на Мариел де Сарнес. Така изтече времето за гласуване, който си тръгва. Много моля.

Колеги, госпожи и господа, ако напускате залата, моля ви бързичко и тихичко изчакайте с разговорите и ги проведете след като напуснете залата. We have yet plenty of work. Имаме още много работа. Нас чака. So, this morning... Итак. На предобедното ни заседание не се спряхме на осма точка, затова сега се връщаме на нея. Осма точка – Международно споразумение за тропически дървен материал от 2006 година. Това е процедура за съгласие. Аз съм докладчик. Много ви моля. Би следвало само мен да слушате в този момент. Но не ме слушате. Shall I keep trying? Дали да се опитвам? да привлека вниманието ви. Дано пък да успея. Item 8, international И тъй осма точка Международно споразумение за тропически дарен материал, която точка ни остана от преди обедното ни заседание. Аз съм докладчик. Процедура на одобрение. Предлагам да, да одобрим това споразумение, но да отправим две искания към комисията. Първо, да ни предостави на нас, на парламента, а, винаги да ни предоставя съответната информация, отнасяща се към това споразумение, което ние преценим, че имаме нужда от такава и при, в последната година на прилагането да ни е, информира за подготовката си да започне преговори по предоговарянето една година преди изтичане на срока на споразумението. Това са нашите искания отправени към Европейската комисия, за да е, и при това положение ние се съгласяваме с предложението, с проекта на препоръката а вие искате ли да се изкажете по тази препоръка? Няма желаещи от парламентарната комисия. Европейската комисия, господин Ензо Брати, имате думата. Добре е дошъл. Благодаря, че сте тук и Имаме готовност да ви изслушаме. Е, Благодаря, господин председател. Аз е, много добре е, разбирам, че тази процедура е за одобрение. Комисията е, разбира се, може да ви предостави информацията, която ви е необходима, така че всъщност нямам резерви по предложението, което сте направили. Мога да ви информирам и вас и а, а, слушателите, че това споразумение все още не е сключено, не е в сила. Вероятно ще стане в началото на следващата година. Това се дължи на за закъснението на някои важни страни, като например Бразилия и така държавите, особено производителите на дървен материал, сред, са сред държавите, които ще, е, ще е, задействат споразумението. for the record. За протокола. Крайния срок за предложение за изменение няма такива. Приемане на доклада 12 юли. И разглеждане в пленарна зала най-вероятно през септември. Тъй, сега да преминем към 26-та точка, продължавайки по реда на дневния ред, разширяваме. на приложното поле. Знаете, всички, които са заинтересовани лица, знаят, че аз реших да организирам обсъждане за разширяването на приложено поле на разпоредна на споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Узбекистан по отношение на двустранната, двустранната търговия с текстилни изделия с докладчик Джордж Сабин Куташ. Като целта е да се измени тази, това споразумение, като се включа текстове за споразумение за партньорство и сътрудничество, тъй като тази конкретно сфера бе изключена от това споразумение. Докладчика е и председателя узнаха за много оплаквания за злоупотреба с детски труд в отрасъла на отглеждането на памук в Узбекистан. Е, разполагате с този файл. Днес ще проведем размяна на мнения с заинтересованите лица, които могат да ни информират за най-актуалното в това отношение и дали тези оплаквания или обвинения са основателни. Госпожа Джована Еван Джонс от е, Международната организация за борба с робството ще представи тази информация. Тя оглавява също така международната група за прекратяване на използването на детски труд в Узбекистан. За ваша информация получих прощавайте, извинява се, председателя, отправих покана към посланника на Узбекистан да присъства, но той, за съжаление, е възпрепятстван. Получихме обаче доста документи които или са ви раздадени, или в момента ще ги получите. И така, да имате множество източници на информация. Сега ще започнем с нашия докладчик. Джордж Сабин Куташ, имате думата. Pentru sprijinul acordat uh, pentru много благодаря, господин председател. Благодаря ви, че организирахте този обмен на мнение. Благодаря за отправените покани и благодаря на лицата, които са дошли в отговор на тези покани на дебата. Мисля, че след тези дискусии ще разполагаме с необходимата информация, за да можем да вземем решение. Споразумението за партньорство и сътрудничество с Узбекистан бе подписано през април 1996 година и влезе в сила 1999 година. Узбекистан е вторият по големина економически партньор в е, този регион след Казахстан. Съветът е, подписа протокол за разширяване на споразумението и да обхване търговията с текстилни продукти. Сега парламента трябва да одобри този протокол. На пръв поглед нещата изглеждат съвсем прости, особено по отношение на процедурата. Аз обаче смятам, че на лице са очевидни проблеми с нарушаване на правата на човека. Когато говорим за търговия с текстилни продукти, бих казал, че нещата не са само от техническо естество. Неправителствени организации, Международната организация на труда критикуват това споразумение за разширяване на споразумението, като аргументът е принудителният детски труд при прибиране на реколтата, реколтата от памук. Република Узбекистан до днес не допуска мисия на МОД да влезе в страната и да извърши проверка дали се нарушават основни права на децата. Длъжностни лица от, е, от Узбекистан заявяват, че националното законодателство забранява принудителния труд, и такива практики. И ако те наистина съществуват някъде, това е само в семейни стопанства, където децата работят в тези стопанства. Ние можем да окажем натиск върху режима на Пакистан, защото ние сме основният вносител на текстилни продукти Макар, че смятам, че трябва положително да разгледаме въпроса. Трябва да ги насърчим да преустановят използването на детски труд при събирането на реколтата от помък. Ако подходим по-грубо, мисля, че ще разрушим канала на комуникация, който сме установили, но обмена на информация, който можем да осъществим сега, ще ни даде идеи как точно да продължим да работим, за да не караме правителството на Узбекистан да прекрати практиката с принудителния детски труд. Мисля, че трябва наистина да балансираме своя подход, да вземем предвид и положителните и отрицателните страни на търговията с текстилни продукти в това споразумение. Имам въпрос към господин Руди и той е свързан с възможността на оттегляне на привилегиите в е, търговията с Узбекистан по общата система на преференции. Имайки предвид и хората, които сме поканили днес, имам и въпрос към господа, госпожа Джеймс. Какво мислите вие, че може да направи Европейския съюз, е, за да преустанови принудителния детски труд в Узбекистан? Вие искате да се направи едно проучване по системата GSP+. Също време комисията казва, че не може да направи такова проучване. без да действа Международната организация по труда и изпрати мисия там. Следващия ми въпрос е към господин Сантош. Вие какво мислите, че може да направи Европейския парламент? Трябва ли да даде одобрението си на този протокол или не? Юротекст. По какъв начин може да се постигне консенсус по отношение на детския труд при прибиране на помука? Какво е тяхното становище? И след това въпрос към господин Делеру какво се случва през последните три месеца в Узбекистан. Какво се казва там за това споразумение? Аз определено смятам, че наистина трябва да се направи такова проучване или разследване на въпроса, преди да се одобри този протокол. Благодаря. Сега нека да изслушаме нашите гости, като започнем с госпожа Еверт Джеймс и след това ще дадем думата на другите оратори, които докладчикът спомена, госпожа Луиза Сантош, директор на Международния търговски отдел на Евротекст, както и Европейската конфедерация по текстил и господин Делару, директор на Брюкселския офис на Международната организация на труда. Имате думата госпожа Евард Джеймс. Пет минути стигат ли ви? Да, благодаря ви, ще бъде достатъчно. Това, което виждате на екрана, всъщност са снимки от е, прибирането на реколта от 2009 година. Много ви благодаря, че ме поканиха да говоря пред вашата комисия. Когато президентът Каримов посети този град през януари, което предполагаме, че е момента, в който е бил подписан и протокола от негова страна, ние се притеснявахме, че такова сътрудничество предполага, че Европа е открита за бизнес със всеки независимо какви са условията на този бизнес. Но бяхме уверени, че самият Барозо е насърчил Каримов е, да приеме тристранна мисия на високо ниво на МОД в страната, за да наблюдава прибирането на памука и да оцени спазването от страна на Узбекистан на конвенциите, които е подписало по принудителния труд 105 и 97 по минималната възраст за наемане на работа 138 и по най-лошите форми на детски труд 128, като последните две са ратифицирани от е, Узбекистан през 2008 година. Такава мисия, разбира се, само първа стъпка за слагане на край на принудителния труд. Само след като бъде оценена и разбрана тази е, ситуация, може наистина да се разработи едно подходящо устойчиво решение – Факт, че Международната конференция по труда бе свикана преди две седмици и независимо от това, че са сложени две бележки под линия за Узбекистан, което показва колко сериозен е случай, Узбекистан все още не изпълнява своите задължения по силата на, своите, на конвенциите и не кани мисия на МОД. Цитирайки заключенията от конференцията по прилагане на стандартите, Комитетът изразява своето сериозно безпокойство по отношение на недостатъчната политическа воля и липсата на прозрачност от страна на правителството за решаване на въпроса на принудителни детски труд в рекол... прибирането на реколтата от помук. Стотици хиляди деца са принудени да напуснат училище и да събират памук по време на училищния срок при заплаха от наказание. Това не е просто детски труд, който се поражда от бедност или от това, че децата подкрепят семействата или работят в семейните ферми. На директорите на училища им се дават норми, които се подават на учениците и им се определя колко памук трябва да се бере всеки един от тях. Тези, които не успяват да постигнат нормите или които берат реколта от по-лошо качество, биват наказвани с побой, задържане или им се казва, че техните оценки ще бъдат намалени. Децата, които бягат от е, полетата по мука или които отказват да участват, са заплашени от изключване от училище. Служители от е, местната администрация, учители и лекари също много често биват е, принуждавани да напуснат работата си в продължение на седмици, за да берат помък. В някои случаи отказът за участие може да доведе до уволнение от работа. За тази принуда и заплаха говорим, която всъщност характеризира тази практика като принудителен труд в съответствие с определението на МОД. 90% от памука в Узбекистан се бере на ръка, като половината е с принуда на държавата за детски труд. И не става въпрос само за групи за правата на човека, също и някои органи, наблюдателни органи от ООН, изразяват е, сериозно безпокойство от нарушаване правата на децата в Узбекистан. Например, през 2006 година Комитетът е, по правата на детето изрази дълбокото си безпокойство относно информацията за участие на много деца от е, училище при прибирането на помока, което води до сериозни здравни промени, като чревни и дихателни инфекции. Аз Предполагам, че Узбекистан не е страна, с която ние трябва да имаме стопански отношения, най-вече в никакъв случай не в е, областта на помока и свързаните текстове. Това обаче не е крайно предложение, защото аз имам списък на над 70 компании, между които и много добре известни европейски търговски компании, които са предприели действия за решаване на проблема с принудителния труд в Узбекистан, като включително са сложили и някои забрани за а, е, търговия или са включили механизми за проследяване. Тези компании също ще приветстват подкрепата на Европейския парламент, за да се сведе до минимум риска да се използва такъв принудителен труд в веригата за доставки. Разбира се, сред вас има и много депутати, които са предприели действия, като са се подписали с, които са сложили подписите си под петиции за борба с робството и искат е, да не се продължават е, тези договорености за преференциални тарифи при наличието на сериозни и систематични нарушения на правата на човека. Доказателствата, при които е, съществуват в момента, са достатъчно основа, за да се започне разследването. Докато аз разбирам трудността на оттеглянето на специалните преференции, аз призовавам председателя и този и настоящата комисия да окаже натиск върху Европейската комисия, за да се започне наистина разследване по отношение на Узбекистан. Днес обаче става въпрос за протокола към споразумението за партньорство и сътрудничество. Аз се обръщам към депутатите тук да използвате тази възможност да повлияете на правителството на Узбекистан да сложи край на тази ужасна и незаконна практика. Да, посланието вече е предадено в диалозите за правата на човека. Аз съм осигурен и в двустранните диалоги, че е така, дори от е, председателя на Европейската комисия. Но посланието ясно не се приема сериозно. Търговият е, с памук вече струва над 1 милиард е, щатски долара за правителството на Узбекистан, като цените на памука се увеличават и този оборот също ще се повеличи. В текстилната индустрия този оборот още повече ще се повиши приходите от този бизнес не стига до фермерите или берачите на памук, или тези, които оставят нормалната си работа като лекари, държавни служители, учители или ученици, за да берат памук по време на реколтата. Аз призвавам председатели на настоящата комисия да не изпускат тази възможност. Докато признавам, че Узбекистан е труден от стратегическа гледна точка, непрекъснато и последователно трябва да се изпращат послания по отношение на всякакви ангажименти на Европа с е, Узбекистан. Протоколът може да има малко въздействие на практика в търговията между текстилни продукти между Европейския съюз и Узбекистан, но това е един много важен принцип, при който правилата на търговията трябва да се ясни. Също така е много важен принцип, че Европейския съюз е, не подпомага търговия, която зависи на експлоатацията на принудителен труд на възрастни деца в Узбекистан. Уникалното в случая е, че това е организирано от самото правителство. Затова и призовавам председателят и настоящата комисия да се присъединят към протокола с резолюция или доклад, който изразява сериозно безпокойство за продължаващо използване да подпомага на държавата принудителен труд. И ясно да посочат, че протокола няма да бъде прият, докато не бъде допусната безпрепятствено мисия на МОД до полетата с памук и не бъдат изпълнени препоръките. Разбира се, много съжалявам, че посланникът не присъства днес тук. Ще ще да бъде добре, ако може да проявим диалог. Аз имам няколко въпроса, които искам да бъдат изяснени, като например декларацията, че програмата за детски труд на МОД, IPEC, активно действа в страната, защото точно това противоречи на казаното от МОД. Много благодаря на госпожа Евер Джонс. Това са много сериозни обвинения. За жалост обвинените не са тук. Вместо това имаме писмени документи. Това е отговора на обвиненията. Нека да изслушаме тогава комисията. Какво мислите за предложението да се започне разследване по отношение на приемането на такова споразумение? Господин Хогер, Стандърс, Норденстон. Извинявайте за разрешението на името, каза председателят. Thank you, благодаря, господин председател. Радвам се, че ще мога да взема отношение по този въпрос. Вие искате да се е, реши едно изменение на споразумението за партньорство и сътрудничество с е, Узбекистан. Това би трябвало да бъде едно просто техническо изменение. Защо? Защото всички споразумение изключва този сектор от приложното поле на споразуменията, защото този сектор а, подлежеше на специален режим. Тези двустранни споразумения за текстила изтекоха в 2005 година, както и споразумението с Световната търговска организация. За държавите, които все още не бяха членки на Световната търговска организация, това означаваше, че беше необходима една нова търговска система за правна сигурност на тези износи. Европейския съюз предприя действия за включването на текстилната промишленост в тези споразумения. Осигуряват се нормални условия за текстилната промишленост. Не е било намерението да се включват преференции. В 2007-2008 година бяха включени споразумени с Таджикистан, обаче с Узбекистан. Процедурата протече по-дълго. Това беше историята. Европейския съюз беше призован да използва това споразумение, като лост да принуди е, Узбекистан да премахне, да премахне робството. Както казах, протокола не предвижда преференции. Европейския съюз поиска този протокол, тъй като ние искахме правна сигурност за нашите малки и средни предприятия. И този протокол не ни дава економически лост. Какъв е подхода на Европейския съюз по отношение на детския труд в Пакистан? Ние сме ангажирани с стратегията от 2007 година по отношение на Централна Азия с съответните заключения за Узбекистан. Отношенията между Европейския съюз и Узбекистан трябва да бъдат поставени в контекста на тази стратегия с насърчения за с насърчаване на а, позитивни стъпки. През януари тази година беше е, прието да се изпрати делегация на Европейския съюз е, до края на тази година. И ще бъдат засегнати въпроси, включително и детския труд. По отношение на детския труд, е, Европейския съюз ще подкрепи позицията на МОД. Именно за това председателя Барозо призова президента Каримов да покани мисия на МОД. За съжаление, това не е направено до този момент. На конференцията на МОД през началото на този месец в Женева Европейския съюз отново повдигна въпроса за продължаващото използване на принудителен детски труд в Узбекистан и настоя за неограничен достъп на тристранна делегация. Заключенията на конференцията на МОК настояха за а, навременното отиване там на, меси, на, на мисия а, с оглед отчитането на резултатите до януари. Диалога ще се проведе а, по-късно тази седмица и ще бъде повдигнат въпроса за диалога. Схемата GSP е възможност да се подкрепи развитието. Искам да подчертая, че Узбекистан получава а, а, е реципиент по GSP, на GPS+. Има и, и по-ефективни средства за постигането на тези цели. Комисията ще провери дали изпълнението на изискванията на GSP. дали изискванията се изпълняват. Започването на разследване не е нещо, което може лесно да се реши, тъй като това може да се отрази на отношенията с страни партньори. Може да се стигне до а, е само 6% от износа на памук на, от Узбекистан е за Европейския съюз и вероятно тези 6% ще бъдат насочени към други търговски партньори на Узбекистан. Така че, може би, мерки за изкореняването на, на принудителния детски труд ще, бъдат, ще бъде по-добра опция. Сега давам думата за обсъждания. Поканихме Руди Делару, който е директор на Брюкселския офис на МОД и сега ще му дадем думата. Три минути достатъчни ли са ви? Да, достатъчно са. Благодаря, господин председател. Аз също искам да подчертая, че Узбекистан а, не е обект на критика поради някакъв търговски интерес. Това е мандата на МОД. Ние редовно извършваме надзор по спазването на процедурите. И именно а, по тези процедури вече няколко години получаваме коментар на независими експерти на комитета, а след това на Международна конференция на МОД и Тристранната комисия за прилагането на стандартите се разглежда този въпрос. Такова обсъждане имаше на 6 юни тази година и наистина някои от вас посочиха, че Европейския съюз вече се намеси, като го направи обосновано и заключенията на Тристранната комисия са класифицирани като част от специалния параграф, което означава случай на сериозно нарушение на конвенциите. Офисът на МОД работи много, за да обясни на Узбекистан, че тези процедури не са процедури, които взимат на мушката някоя страна. Те просто проверяват спазването на ратифицираните конвенции. Това го правихме през септември и сега преди Международната конференция на МОД. На тази конференция за втори път дадахме думата на тристранната мисия, която, направи, която искаше да осъществи посещение преди началото на кампанията събиране на реколта. Това, за това е необходимо съгласно на правителството. Предложихме също в нашите заключения правителството да работи в технически план и също така се включи в международната програма на МОД за премахване на детския труд. За сега обаче правителството на Узбекистан не се ангажира с това участие. Това са за сега заключенията и няма ангажиране от страна на правителството нито да приеме мисията за наблюдение, нито да се включи в инициативи за техническо сътрудничество. Призовахме а, също а, правителството да предостави конкретна информация за реализация на такъв един ангажимент за случаи, които са установени на нарушения, за разследването им, така нататък, нямаме отговор. Както казах, ние в МОД с удоволствие ще работим с правителството и в технически план, но това е възможно само ако то се съгласи, а такова съгласие до момента не е поступило. Благодаря. Благодаря. Сега господин Сантуш, който обикновено говори по този въпрос, когато говорим за текстил в Европейския съюз. Благодаря. Аз ще отговоря на въпросите поставени от докладчика и каква е позицията на а, Сдружението на производителите на текстил в това отношение. Ние виждаме тук и социален и търговски аспект. По социалния аспект нашите дружества, нашата асоциация, която представлява 27-те държави членки на Европейския съюз, а, си дава ясна сметка за този проблем в Узбекистан във връзка с реколтата от памук. Всъщност не веднъж в рамките на социалния диалог а, с синдикатите сме поставили въпроса, изпратихме писмо заедно с синдикатите до МОД, именно насочвайки вниманието на МОД към проблемите в Узбекистан. Знаем също така, че след препоръките на редица търговци на дребно, много дружества въведоха контрол по веригата на снабдяване, за да проследяват именно дали суровината им идва от Узбекистан, от места, където се използва принудителен детски труд. И така, ние следим ситуацията, като се стремим посредством инструментите на търговията, да променим тази практика, но тези усилия не са никак а, лесни. От друга страна, комисията вече ни а, а, съобщи. Ние сме само а, едни от клиентите на узбекския памук. Има и други. Отгоре на всичко трябва да кажа, че в момента на пазара на памук се наблюдава много трудна ситуация, защото Индия, например, налага квоти в глобален план. Това свива предлагането на Памуки памук и дружествата търсят альтернативни източници. И един от тези альтернативни източници, няма да крия, е Узбекистан. Това е един аспект. Друга страна, друг аспект също споменат от Европейската комисия, а, има протокол, който всъщност е в полза на европейските а, е, дружества, които осъществяват износ за Узбекистан. Те имат нужда от такава, такъв международ, такава международна спогодба, за да а, търгуват. Очевидно, ние заедно с, с синдикатите в а, текстилната промишленост на Европейския съюз ще продължим а, да полагаме усилия така, че да се прекрати тази практика на, от страна на узбек, узбекските власти. Ние подкрепяме всички усилия на комисията и на Европейския парламент да упражнява натиск в тази посока. Не смятаме, че е, отказът от разширяване на това споразумение за партньорство и сътрудничество ще доведе до нещо, а, а освен да затрудни търговията на европейските фирми в Узбекистан. Това е нашата позиция като цяло, но имам готовност да отговоря по-подробно, ако ми бъдат отправени въпроси. Благодаря. Благодаря, Лизе. Сега колегата ни от комисия АФЕТ, който Ил Нилсен, който гладява делегацията ни за отношения с Централна Азия. Имате думата. Merci, monsieur президент. président. Благодаря, господин председател. Аз отговарям с доклада на ФЕД за стратегията на Европейския съюз за Централна Азия. Аз съм също така член на Комисията по правата на човека и съм член на делегацията, която отиде в Узбекистан и събрахме сведения за детския труд. Заедно с колегата Хаутала и Гомеш ние зададохме въпроси. Искам да ви задам, да, да ви дам данни. Ние попитахме с тези а, въпроси какви гаранции може да се получи от узбекското правителство, че е прекратен този детски труд, искаме независима а, делегация от Малта, за да може наистина да се провери а, по един абсолютно независим начин дали може да дали се изпълнява тези програми. Това се оказа невъзможно. Един друг въпрос. Европейския съюз готов ли е да открие анкета, за да определи дали системата за преференциални тарифи трябва да се изключи на базата на систематично прилагане на на принудителен детски труд. Миналата седмица, по точно на 15 юни, представител на външната служба ни отговори и сега ще ви дам а, отговора. Европейската комисия а, знае за тази практика за използване на а, принудителен детски труд. Европейския съюз повдига този въпрос систематично в диалога по правата на човека с а, а, Узбекистан. Изключително е важно да се постигне техническо споразумение, но нямаме никаква гаранция това показва а, диалога по правата на човека, а, в който се казва, че комисията и службата за външни дейности а, повдига въпроса в рамките на този диалог и на мен ми се струва, че не можем да се удовлетворим само с повдигането на този проблем, защото ние, парламентаристите, смятаме, че е много важно да се реагира, да се упражнява натиск. И искам да ви кажа също така, че по време на тази делегация ние установихме, че памука не е, е единственото, единствената сфера, в която децата работят. Децата събират също така метали и ам, по същия начин, както за а, памука. Това е една задължителна, принудителна процедура. А, всяко дете трябва да има определена квота и то трябва да изпълни определено количество. Естествено, а, мисля, че е много важно а, да не а, повдигнем, да, да повдигнем този въпрос. Ние сме само един от клиенти, клиентите на търговията с памук. Ние сме един примерен клиент и аз мисля, че Европейския парламент ще бъде достоен и ще защити европейските ценности и а, ще остане много твърди по отношение на памука. А, аз бях в тази страна, а, чух много свидетелства, но ни би трябвало да внушим на нашите събеседници, на нашите партньори, че това просто не може да продължи. В а, а, Узбекистан има посланник на УНИЦЕФ, който ни говори за нещо много интересно, което което се извършва само в един регион. То е много интересно, защото работейки с узбекските граждани, може да се подобри ефикасността на събирането на прибирането на памука, например, организирането на транспорт на работниците, един по една по-добра ефективност на работата на възраст възрастните, като по този начин би могло да се ограничи участието и работата на малолетните. Има възможности и трябва да останем твърди, като същевременно дадем възможност на узбекската страна да намери решение. Но в никакъв случай не би трябвало да започваме от самото начало. Благодаря, госпожо. И сега започваме с обсъждането. Започваме с Кристиана Москардини. Благодаря, господин председател. Мисля, че последното изказване много ясно показа тревогите и опасенията, които имат е, членовете на всички политически групи в момента. Удивени сме от реакцията на комисията защото изглежда те не отчитат надлежно в този случай социалните измерения и не ги отделят от другите измерения. Ние много отдавна сме наясно, че текстилната търговия е свързана и с външната политика. Но външната политика също трябва да върви ръка в ръка с хуманитарната политика. Не можем да приемем ситуация, в която на търговията се гледа просто като средство за играене на игри. Не трябва да забравяме, че това са страни, които стават наши партньори и не трябва да забравяме каква е основната задача на Европейския съюз. Не само търговия на външния и вътрешния фронт. Ние трябва да насърчаваме един стил на живот, който отговаря на пазването на правата на живота на човека и опазване на жизнените стандарти. Нито един народ не може да се измъкне от бедността, ако на децата не се оставя време да играят и да ходят на училище. Толкова често сме говорили по този въпрос и в случая с Китай и много други страни в момента. И сега имаме възможност наистина да засегнем тези въпроси. Много е жалко, че посланника на Узбекистан не е тук, но мисля, че дори неговото отсъствие е подозрително. Бих предпочел да чуя предложенията и въпросите, които ние отправяме да бъдат прияти и да чуем отговор от представител на правителството. Защото смятам, че това показва нежеланието да се слушат в Европейския парламент, нежеланието да се решават проблемите, които в момента ние повдигаме в контекста на това споразумение. Радвам се да чуя, че комисията също е обезпокоена. Радвам се също да чуя, че малките и средни предприятия в Европейския съюз са обезпокоени от този факт. Но изглежда ежедневно се забравя какво се споразумяхме тук. Не смятам, че затваряйки очи ще отговорим на потребностите в дългосрочен план на малкия бизнес. Разбира се, не трябва да забравяме какви са потребностите на европейските компании. Не трябва да забравяме и тези, които трябва да разработват, да развиват собствената си економика, но тук трябва просто да имаме един подход на друго мислене, особено след Лисабонския договор. Сега сме в една коренно нова ситуация. Това, което искаме от Европейската комисия, не е въпрос, на който да се отговори с да или не. Мисля, че трябва да се намесим, защото по този начин можем да допринесем за промяна. Защото ако не направим това, отрицателните отговори ще са много повече. Ако посланникът не дойде, ако няма възможност да се продължи диалога, просто ще подписваме споразумения, изготвени от други страни, които определено сигурно имат интереси децата да бъдат експлуатирани по този начин. Надявам се комисията да ни каже, че ще преразгледат позицията си по това конкретно споразумение. Надявам се, че ще убедят посланника на Узбекистан в потребността да дойде тук и да отговори на въпросите ни и да насърчи правителството си да предприеме практически стъпки, така че да е възможно да наблюдаваме какво се случва. Следващия оратор, моля. Ще ви помоля да бъдете много кратка, защото наистина много изоставяме от програмата. Искам да благодаря на ораторите за техните изказвания. Наистина това е много интересна тема, която безпокои мен. И ще повтори вашите бележки. Толкова жалко е, че Узбекистан не изпраща свой представител тук, за да се защитят в този дебат. И наистина винаги е обезпокоително такова поведение. По отношение на в събирането на реколтата от памук. Знаем, че много деца отново ще бъдат извадени на полето. И тук в тази зала дискутирахме детския труд. Има някои сиви зони между това, когато децата помагат на семействата си и когато има принудителен труд. Но Явно от наблюденията се вижда, че не става въпрос просто за деца, които помагат на семействата си. Става въпрос за принудителен труд в масивен мащаб. Става въпрос за 3 милиона ученици, които биват карани да работят по този начин. Днес се срещнах с представители от сектора на модата и те говореха по въпроса за търговията и етиката в търговията. И те казаха, че техните клиенти постоянно ги наблюдават. Техните клиенти искат да знаят, че дрехите, които си купуват и други артикули, са произведени по един морален начин. Така че ясно ще се изпрати сигнала, и то погрешен сигнал, какво защитава Европейския съюз, ако не защитава правата на хората от нациите, с които търгуваме? Чухме, че памукът тази година е с оскъдна реколта и цените се повишават и ние имаме нужда от този памук. Такова едно послание всъщност означава, че след като е по-скъп памук, е добре да получаваме памук и от източници, където се използва принудителни труд на деца. Неподписването на този протокол не представляваше проблем няколко години. Мисля, че неподписването му и сега също няма да е проблем. Но с е, решението си по този въпрос ние изпращаме ясно послание, че ние следим въпроса и трябва да принадлежим това с е, много сериозно изразяване на нашето безпокойство и че нямаме намерение да подпишем, докато не видим сериозно подобряване на ситуацията и ясно послание от е, МОД, че ситуацията се подобрява и че Узбекистан предприема мерки за предотвратяване на детския принудителен труд. Мисля, че не трябва да подписваме този документ. Благодаря, Катерин Бирди. Предлагам да приключим този първи дебат по темата, която е особено важна, така че давам думата отново на от докладчика. Е, Vreau să mulțumesc tuturor е, celor care au luat cuvântul. Благодаря. Искам още веднъж да благодаря на всички, които споделиха вижданията си днес. Смятам, че дискусията бе много градивна и необходима. Ще завърша с едно обобщение. То е в положителен план – забелязах, че всички казваха всъщност едно и също. Необходимо е да имаме обща позиция, да упражняваме натиск, така че да накараме Узбекистан да приеме мисия на МОД, която на място да установи какво всъщност се случва там. Мисля, че не може Европейския парламент просто да обръща глава и да не забелязва какво става. Макар, че става въпрос за едно техническо споразумение. Но, както казах, нещата трябва да се разглеждат в положителен план, за да не накърним и без това крехките канали на комуникация изградени между Европейския съюз и Узбекистан. Надявам се да има и а, текущо информация за ставащото, но се надявам, че това, което се прозвуча в залата, ще бъде отчетено. Благодаря. Благодаря, благодаря на всички участници а, за тази жива, оживена дискусия. Разглеждането в комисията на този въпрос ще бъде през юли на редовното ни заседание. Благодаря ви. така сега преминаваме към точка 27. Е, етап постигнат в рамките на прилагането на стратегията на Европейския съюз за Централна Азия. В края да краща, нали, за Централна Азия говорихме и до сега. Нашия докладчик обаче отсъства. И така преминаваме към 28 точка. Като между времено се надяваме, че Никол, а, Николо Риналди ще дойде. 28 точка. Търговия с селстопански и риболовни продукти между Европейския, Европейската общност и Палестина с докладчик Мария Елени Копа от групата на Счелисти и демократите. Това е, е идея, която тръгва от временното споразумение между Европейската общност и палестинските власти, като целта е постепенно да отпаднат тарифите и да има достъп на промишлените стоки на Палестина както и стимулиране на търговията в други отрасли. Така, докладчика Мария Лени, нали ви помолих, като излизате от залата, да го правите тихичко и бързичко, по възможност. Благодаря, господин председател. 2005 година комисията получи мандат за водене на преговори с страните от Средиземноморието, за да може да се унифицират уреждането на търговията с селскопански и риболовни продукти. Започнаха преговорите през май 2010 и приключиха декември на същата година. Споразумението имаше формата на размена на писма които бяха подписани 2011 година, в частност самото споразумение се състои в сваляне на вносните мита на този, тези продукти при влизането им в Европейски съюз. Смятаме, че това до някъде ще способства за възстановяването на палестинската економика. Информацията от Световната банка представя сериозното положение е, с палестинската економика поради окупацията, безработицата и това, че много хора там разчитат на економическото развитие. Знаем, че търговията е именно такъв механизъм за развитие, който намалява нивото на бедността и засилва е, стабилността. Трябва да отбележим, че палестинските власти представляват най-дребния търговски партньор на Европейския съюз. 56,1 е, милиона евро беше търговският обмен, като само 6 милиона е внос от палестинските власти. В първото тримесечие на 2010 има нарастване на вноса с около 30%. То, на този етап бих искала да попитам Европейската комисия, може ли да ни а, снабдите с а, още статистически данни Имате ли такива? Защото аз не мога да, да открия такива. И ако няма данни, защо е така? Сега по друг въпрос. Когато търсих статистически данни от Евростат, се оказа, че няма ясна представа за ситуацията, тъй като не се разграничават продуктите, които идват от палестинските власти и, от Израел. Мисля, че ще е много полезно да се направи разбивка на търговския оборот, за да може да се разграничават тези две неща. Очевидно регионът има нужда от засилване на сигурността и стабилността. Трябва да насърчим възобновяването на преговорите между двете страни по график и чрез демонстрация на доверие. Само а, така ще можем да преодолим, преодолеем тези затруднения. Ние като най-големият донор предоставяш най-много помощи на палестинските власти и като активен търговски партньор на Израел трябва да направим а, всичко, което по силите ни, да тласнем и двете страни, да направят всичко възможно, за да може една бъдеща палестинска държава да съществува мирно с а, държавата Израел. Европейския парламент а, е, би следвало да се съгласи с това споразумение, макар да не е имал до сега възможност да се включи в преговорите, довели до това споразумение. Трябва да отбележа, че тук има и други проблеми, които се нуждаят от решаване. Например, в Европейския съюз неведнъж публичното мнение задава въпроса откъде идват тези стоки. И е трудно с стоки, които идват от този регион на света. Съдът на европейските общности излезе с няколко решения по отношение на, страни членки. Трябва да имаме системи, които не допускат неяснота или двусмислие по отношение на происхода. Европейския съюз се разполага с ресурсите, с хората и парите, за да го постигне. Системата, която функционира сега, не удовлетворява или, меко казано, остава възможности за допускане на грешки, били те нарочни или случайни. И за това е и целият този въпрос. А по отношение на мястото, където се а, произвеждат или добиват тези продукти и а, фирмите, които ги внасят. Цялата верига на доставки трябва да може да предостави удостоверение за происход, така че ние със сигурност да знаем откъде идват тези продукти и откъде са тръгнали в а, а, веригата на доставката. С удоволствие ще е, чуя сега идеите на колегите ми в тази посока. Благодаря. Благодаря. Сега да дадем възможност за обсъждане. Лусия а, от НП имате думата. Благодаря, господин председател. Като докладчик в Сянка в, в, това, по това споразумение в групата на НП, мога да ви кажа, че нашата група е за даване на а, търговски преференции на Палестина, за да може да се помогне а, на палестинския народ. ние знаем колко е важен селско-стопански сектор за палестинската економия. Трябва обаче да подчертая, че има няколко тревоги които са свързани с това споразумение. На първо място групата на НП би искала да се а, направи така, че Европейския парламент да изрази ясната си политика, че ние по този начин не признаваме политическата ситуация в Палестина, в която се включва Хамас, която не дава, която дори не признава правото на Израел да съществува и която се бори за постигане на политически цели и използва терористични организации. На второ място, до неодавна отговарях за споразумението за оценка на съответствието между Европейския съюз и Израел, а сега съм докладчик в Сянка в групата на НП. Е. Ние знаем това, че това споразумение се политизира. Много е жалко, че споразумението с Палестина, което постъпи в Европейския парламент едва преди няколко месеца се обсъжда преди а, споразумението с Израел, което е в парламента от юни 2010 година. Има две споразумения. Споразумението с Палестина, което обсъждаме днес, и споразумението с Израел, а тези две споразумения трябва да се обсъждат едновременно и също така да се гласуват едновременно, когато дойде време свръхполитизирането на търговските отношения, особено в сфери, които са неполитически по своето естество, е недопустимо, но трябва да приложим едно и също третиране. Следователно, ви призовавам, господин председателю, да вземете това предвид, за да може следващия път, на споразуме... когато се обсъждат споразуменията, да се обсъдят двете споразумения и да се гласуват едновременно. Благодаря. Благодаря. Документациите си следват своите пътеки. Пол Мърфи. Сега, от окупираните територии а, ние, ние съсредоточихме вниманието си върху това. А, всъщност ние трябва да, да, да, да не изпускаме от вниманието си блокадата. Ние можем да го направим това, но от гледна точка на гражданите на Газа, а, това е един празен жест поради блокадата, която съществува там. И това ще бъде а, през, това ще бъде една тема на разговора през следващата седмица с оглед на хуманитарното измерение на блокадата. Хората нямат достъп до е, медицина и това е колективно наказание на милион и 600 хиляди души за това, че гласуваха за Хамас. Економическо физическото въздействие и а, ограниченията върху износа от западния а, бряг а, доведоха до това, че 300 хиляди души на западния бряг живеят с по-малко от долар на ден. Има а, количества а, цветя и плодове, които просто а, гният а, поради това, че на граничните пунктове Израел а, предотвратява търговията с други държави. Израелското правителство през декември миналата година говореше за отварянето на експорта от газа. Но това не беше реалност, това бяха лъжи а от страна на Израел нищо не е променено. Все още 2% от а, а, износа на газа се осъществява и когато обсъждаме тези теми, честно казано, комисията трябва да се заеме с въпроса за блокадата и трябва да подкрепи идеята на флотилията до Газа и ще трябва да призове Израел да премахне блокадата и незаконното ограничение на износа. Благодаря. Благодаря се. Върнем на докладчика. Председателя се извинява. Кил Нилсън иска думата. Да, благодаря. Искам само да се изкажа, че аз всъщност няколко пъти съм била на Западния бряки и в Газа, както каза колегата, няма да повтарям това, което той каза, напълно съм съгласна с него. Искам да кажа две около малко а, уточнения. Цветята а, и плодовете се дават а, на а, а, козите и на рибите. Има а, повече от Три хиляди риболовци, които се борят и ловят риба само в, едно, в една ивица от 3 мили. Това са риби, които влизат незаконно през един тунел от Италия. Иска ли някой да вземе отношение от комисията? Mr. Rinaldi wanted. Has you asked for the floor, Nicola Rinaldi? A brief intervention, please. Just to say... Никола Риналди. Не от СОВ има от името на Ауди. Искам да кажа, че подкрепяме докладчика по този въпрос. Много е важно наистина, според мен, да действаме колкото се може по-бързо. До някъде сме разтревожени от възможността преди всичко да се обвързва нашето одобрение на тези споразумения с действителния състав или какво ще бъде възложеното правителство на единство. Това ще бъде много сериозна грешка и смесване на политически и търговски елементи, което е ужасно. Нека да не забравяме, че Хазбола също дълго време беше в списъка на терористите и все още имаме а, трайни търговски отношения с а, Ливан. Същото и за Непал, където Малийския фронт, е- фронт е също в списъка на туристите, но също време са били в единство, в правителство с други политически сили в Непал. Така че не мисля, че трябва да рискуваме в тази област, особено когато говорим за обмен на съвступански рибни продукти. Това е нещо, което отдавна се дължи на Палестина. Палестинците са търговско общество. И това, което казват колегите за Газа е вярно. Аз съм го виждал самия и наистина много жалко, че няма разпоредби на Европейския съюз, за да се канализира търговията между Европейския съюз и Палестина. Също време не знае дали трябва да свързваме АКА с този доклад. Виждам политическия контекст но в случая на тези разпоредби, касаещи селстопански рибни продукти, наистина това е нещо минимално, за да се подкрепя живота на палестинците. И това ще бъде полезно също и за намаляване на хуманитарната помощ за Палестина, която е доста щедра. Мария Лени, докладчика, за заключение. Благодаря, колеги, за вашите коментари. На първо място все още очаквам отговори от Европейската комисия, защото аз зададох много конкретни въпроси и не съм получил никакви отговори. макар и в е, писмена форма очаквам от Европейската комисия конкретни отговори. Или ако искате след заседанието. Сега по коментарите. Изцяло съм съгласен с двамата колеги, които представяха много ясна картина на положението в Газа. И сред палестинците, за всеки един от нас, който е посещава региона, виждаме плодове и цветя, които гният поради невъзможността да се спостигне, постигне споразумение и да се изнесе продукцията. Така че трябва да задължително да се намери решение. Както колегата Риналди каза, и аз смятам, че отдавна дължим това на палестинците. Смятам, че ако говорим за двете споразумения, нито за Ака, нито за Палестина, можем да свържем тези споразумения. Ака е все пак хоризонтално споразумение за различен вид продукти и съм изцяло не съм съгласен за свързването на такива споразумения. Какъв ще бъде сигнала, който тогава Европейския съюз изпраща? Това означава, че Палестина отново ще бъде заложник на Израел. А това не е посланието, което ние като Европейски парламент искаме да изпратим. Така че не съм съгласен с такова обвързване. И колегата Андри Кинен мога да ви кажа, че всичко, което правим, наистина е политическо. Във всеки един чисто технически въпрос има ясен политически въпрос. Така че ще се придържам към своята позиция. Не мога да взема решение за това, кога АКА ще бъде обсъждана и гласувано. Аз не съм в състояние да направя това, но по принцип не съм съгласна защото смятам, че това ще бъде изцяло погрешен сигнал, изпратен от Европейския парламент. Благодаря. Колеги, имам една молба. Оставам с впечатлението, че тук се казва, че имаме една черно-бяла ситуация. От една страна Палестина, от другата Израел. Аз мисля, че в този конфликт такова е едно упростяване, който се прави от партиите в парламента, няма да ни помогне да продължим напред. Не бихме искали да се обвързваме с едната или с другата страна. Трябва да разбираме, че трябва да поемем известна степен на отговорност тук. Ние се стремим за разрешаване на конфликта, на проблема. И това е възможно единствено, ако имаме една група в парламента, която да има един съобхватен подход, а не произраелски или пропалестински. Мисля, че такава ситуация има във всички политически групи в парламента и трябва да търсим едно по-сериозно решение. Не трябва да взимаме заложници в такава една ситуация, защото това няма да ни помогне да постигнем напредък. Емоциите по този въпрос трябва просто да се потискат и един такъв е, опростенчески подход, черно и бяло, не трябва да бъде продължаван. Докладчика иска отново думата за много кратък отговор. Съвсем кратък коментар. Прав сте, ситуацията не е черно бела съгласна съм. Това, което аз мисля, е, че точно заради това не трябва да образуваме два корено различни въпроса. Всеки един трябва да се движи по собствения си път към нашия орган за вземане на решение. Това е моята позиция. Докато да свършим това споразумение с друго, означава да държим тези хора като заложници на по-общия въпрос за Израел. Така че оставете тези две споразумения да се движат по собствения си път към органа за вземане на решение. Някой от е, комисията за кратък отговор? Благодаря, господин, Благодаря, господин председател. Аз също ще бъда кратък и няма да се връщам отново на подробното съдържание на споразумението. Ще се опитам да допълни информацията и да допълни това, което вече беше казано. На първо място бих желала да благодаря на госпожа Копа за това, че тук ни се дава контекста на споразумението и се засяга трудните пунктове. Е, посочвани са къде е, се крие трудността, къде са деликатните сфери на това споразумение. Първият въпрос е свързан с, с информацията и с данните, техническата информация, търговските потоки, идващи от териториите и от Европейския съюз. В Евростат има пълна информация само за 2010 година, ако се интересува госпожа Копа. Аз имам тук редица таблици с подробна информация. Ще ги изпратя на госпожа Копа за да може да се разберат по-добре търговските потоки, потоци между палестинските територии и Европейския съюз. На този етап обаче е много трудно да се очертае една ясна картина и мащаба на търговските потоци. На този етап обаче Израел допринесе за това, по време на заседание на равнище ОИСР. Там бяха повдигнати конкретни въпроси, за да се упражни натиск върху Израел да предостави по подробни информации до 2011 година. Аз мисля, че това е един въпрос, който би трябвало да бъде разрешен а, с определен период от време. Е, с предоставяне на повече подробности. Второто нещо, което искам да кажа, е, е само няколко думи по въпроса за происхода на продукти и тяхното сертифициране. И тук има разпоредби в споразумението с Израел, които а, правят така, че е необходимо да се определи мястото на производството. Необходимо ни е доказателство за происход и това се предоставя от съответните страни, заедно с, редица технически разпоредби, които мога да обясня в рамките на заседанието. Идеята е да се предоставят гаранции за происхода на продуктите и те да бъдат сертифицирани. В сегашното предложение се съдържа една конкретна клауза за временно преустановяване на преференциите, ако има някакво подозрение за измама в тази сфера. И още нещо, само господин председател, в заключение. Това е информация, с която разполагам. И по-нататък бих предоставил повече техническа информация. Да се върнем сега на точка 27. Етап постигнат в рамките на прилагането на стратегията на Европейския съюз за Централна Азия госпожа Андрекине, какво искате да кажете? Един много кратък коментар. Обсъждането приключи, преминахме към точка 27, определено казвам не. Сега преминаваме към страница 27. Нашия докладчик е Никола Реналди. Това е становище за АФЕД не е доклад по собствени инициативи. Сега давам думата на Николо Риналди, който вече е тук при нас. Благодаря, господин председател. Една първа констатация. Искам само да кажа, че когато говорим за економическата и социалната ситуация на държавите от Централна Азия, и петте държави са облагодетелствани от GSP. И в сравнение е, е, и, и, и в тези страни по новите критерии ще продължат да се възползват от тази система GSP. Това може да повлияе на финансовите отношения между Европейския съюз и някои от тези държави. От пете Централно-Азиатски републики само Киргистан е член на Световната търговска организация. Процес за присъединяването на Казахстан продължава, но това зависи от а, а, Митническия съюз. А, така че GSP, Световната търговска организация играят много важна роля в търговските ни отношения. Трябва да имаме това предвид. 85% от нашата търговия търговията между Европейския съюз и Централна Азия е само с Казахстан. Ако се погледне общия процент на търговията между Европейския съюз и Казахстан, това е между 0 и 7% от търговията ни е с Казахстан. Много е важно да се види какви са отношенията с Централна Азия. Те са пренебрежими в, известни, в известен смисъл, но а, се наблюдава едно отвояване на растежа, а, което а, е а, по-слабо, отколкото темпото на отношенията с Китай. Това са много важни региони. Това са държави, които в известен смисъл, имат европейски контакти, те говорят руски от царийски режим и от руско и съветско време. Те са в орбитата на Русия и те е, са в, Евро... в съвета на Европа, те участват в спортни прояви и това не е маловажно. важно. ОИСР неодавна публикува едно проучване, в което се насочва вниманието на три сфери на економическите отношения между Европа и Централна Азия. И това би трябвало да ни стресне малко инвестиции в образованието. Това не е пряко свързано с работата на нашата комисия, но това е много важно за нашата стратегия по отношение на Централна Азия, защото има редица източници на финансиране. На второ място развитието на сектора малки и средни предприятия. Ние бихме желали да имаме предвид, че ние предоставяме 700 милиона евро и само 10% от тази сума отива към малките и средните предприятия. Също така а, трябва да се обърне внимание също така и на суровините и природните ресурси, особено в енергийния сектор. И тук отново а, обръщаме много внимание на тази част на уравнението. Трябва да се има предвид, че това не е повлияло на качеството на политическите отношения между Европа и Централна Азия. Узбекистан, Туркменистан все още имат авторитарни режими, те са твърдо линейни. Една друга сфера е недостатъчното регионално сътрудничество между тези пет държави, независимо от това, че 30% от ресурсите се насочват към регионално сътрудничество, това не се превежда на езика на междуинституционално сътрудничество. Виждаме различни видове структуриран диалог, който се описва и създава една какофония, тъй като различните диалози не са насочени в една посока, те са разнопосочни, има диалог за норми, стандарти, човешки права, технически диалог по образование, економически въпроси, екологични въпроси, основен интерес се проявява към енергетиката и сигурността. Може би трябва да се внесе известен ред във всичко това, за да може да сме сигурни, че различните раздели получават необходимото внимание. Трябва да се постави акцента върху образованието, образователната система, маркетинга, търговската страна, ам, насърчаването на развитието на малките и средни предприятия, тъй като това е добра а, добро средство за насърчаването на растежа и търговията. А, един подход отдолу нагоре, което а, е стимул за демокрацията. Важно е да се разшири мандата на Европейската инвестиционна банка така че да обхване Централна Азия. На този етап се включват само държави като Украина, Грузия и България. Мандата трябва да се разшири и да включи и тази част на Централна Азия. Би трябвало да предоставим техническо сътрудничество на тези републики, за да стане възможно те да се присъединят към Световната здравна организация, която дава правната рамка, на сърчаваща инвестиции. На пето място трябва да се информира Европейската инвестиционна банка във връзка с актуалния дебат, който се провежда в нашата комисия. Държавите в Централно-Азиатския регион – могат да бъдат важни производители. Говорихме за облегчаването на визовия режим за хора от бизнеса, идващи от тези държави. Необходимо е да имаме отделна категория визи за малките и средни предприятия и за древния бизнес, за да може те да бъдат включени в търговските отношения. И имаме докладчик, има структуриран диалог с Централна Азия, но а, нещата трябва да се организират така, че да се върви в една и съща посока. А, ние имаме и две други държави, Афганистан и Монголия, които са различни от бившия Съветски съюз. Те също принадлежат към Централно-Азиатския регион и в нашите търговски отношения, би трябвало да си зададем въпроса дали може да се разширят тези мерки, да включат Таджикистан и Монголия. Девид Мартин има думата. Предстои ни един брифинг през закрити врата а, който трябва да а, приключим и за него ще ни трябва половин час. Затова ви моля по-кратко. Да, добре, господин председател. Аз съм докладчик сянка от социалистите под това становище. Първо трябва да кажа, че както Николо Риналди подсказа, трябва да сме чести. Едва ли Централна Азия ще се превърне в водещ търговски партньор за нас, сравнение с другите региони. Той е важен, наистина но той е важен по отношение на енергийните ресурси. Там са интересите в този регион. И предвид на това, дано да не съм закъсняла да че го казвам, но дано да не правим тези грешки, които допуснахме в Близкия изток по отношение на настояването, на спазването на човешките права а, и тъй като това е въпрос, касаещ нашите търговски отношения, се надявам да подчертаваме значението на зачитането на човешките права и да а, продължаваме да развиваме търговията с тия пет централно-азиатски републики, включвайки ги в а, системата на общите е, на обща система на привилегии плюс а, а, от една страна, когато предоставяме предружаваща помощ на страните от региона, нека да поставяме като условие а, и тези хуманитарни въпроси, както каза Никола Риналди, да не забравяме колко е важно да се насърчава обучението, да, наистина трябва да имаме добри отношения с тази част от света, както изобщо с всички части, но основната ни цел трябва да е да отстояваме благоденствието на, и правата на гражданите в нашите страни. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Аз като докладчик сянка от името на НП а, изказвам голяма степен съгласие с казаното от Никола Риналди. И определено нашата цел е да напомним на тези е, държави е, за това, че трябва да се спазват е, и някои разпоредби в социален план и по отношение на човешките е, права. Разбира се, това не се, прилага, не се отнася в една и съща степен за всички. При няколко години бях на един форум за медиите в Казахстан. Очевидно там имаше голям интерес към развитието на информационна култура, която да е от полза на страната и на съседните републики. Мисля, че трябва да отчетем усилията в тази посока и отново не бива да пропускаме възможността, защото става въпрос за един огромен пазар, там има изобилие от природни богатства, но трябва да а, наблегнем на възможността а, да се изгради една култура на уважение на правата на човека, както и капацитет за културно развитие имайки предвид, че са на лице определени социални обстоятелства, които затрудняват достъпа на малки и средни предприятия до тамошните пазари. каза се тук и до натрупа, за натрупания опит при предходния мандат на парламента. От тогава знаем, че малките и средни предприятия биват затруднявани. Особено а, жените имат а, а, затруднения, ако те оглавяват и ръководят фирма. Благодаря. Сега давам а, на господин Мърфи думата последен. Благодаря. Поне на думи стратегията на Европейския съюз Централна Азия се отнася до а, значението на човешките права, законността, демократизацията, върховенството на закон закона. Мисля, че като цяло е видно, че там особено напредък не се забелязва. Непрекъсто се злоупотребяват е, човешките права в много държави от региона. Да вземем въпроса за Казахстан. Аз съм убеден, че там сериозно се злоупотребява с е, човешките права, демократичните права, правата на трудещите си. На цялата на територия на страната има изтезания на задържаните лица и а, пречки пред а, организацията на трудещи се поради действия от страна на диктатурата. А, искам да обърна внимание, че в, в Казахстан в момента има една голяма а, стачка Социалистическо движение на Казахстан ми съобщи за това. 50 хиляди са на улиците в западната част на Казахстан и стават обект на побои, злоупотреба с сила на жандармерията, полицията и въоръжените сили. А, миналата седмица 9 от стачничките и жени на стачници бяха а, обект на брутална а, но нападения и а, пострадаха, бяха откарани в болницата. А, водач на трудището си, заради това, че възбужда класов конфликт, е изпратен в затвора. Много от сташниците се арестуват и след това се пускат. Това само част от употребите по време на тези акции. Всички тези факти сочат, че поне в Казахстан а, няма напредък по тези ключови въпроси, касащи права, правата. И мисля, че това трябва да бъде отразено в вашия доклад. Никола Гриналди, последни бележки към тази дискусия. Нямам какво да добавя, господин председател. Благодаря за различните коментари. По-нататък ще говорим пак за документа. Председателят, добре, Преминаваме към точка 29. Сред нас е колегата Греъм Лотсън, който водеше делегацията на Европейския съюз в Индия. Така че поканихме го да ни запознае с резултатите от посещението на делегацията на Европейския парламент, защото говорим за преговори по търговско споразумение с Индия. Така че много е важно тези резултати да ги включи в нашата процедура. Добре дошъл на Грен Лотсън. Разбирам, че сте били награден с рицарство, рицарско знание от кралицата на Великобритания, така че поздравления. Благодаря ви отново, че сте тук. За съжаление нямаме много време, защото много изостанахме от програмата, така че ще ви моля да бъдете възможно най-кратък. Благодаря ви още веднъж. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, че ме поканихте. За мен е висока привилегия да мога да споделя с вашите членове някои от нашите констатации за сегашното състояние на нещата в отношенията с Индия и напредъка към споразумение за свободна търговия. Зная, че вашите членове са запознати, тъй като Европейския съюз и Индия споделят много общи ценности и няма много сериозни проблеми, които разделят двете страни. Ние повишихме нивото на нашите взаимоотношения през 2004 година с подписването на стратегическо споразумение, което бива усъвършенствано през годините, но индийците винаги са поставили по-голямо ударение върху търговията, отколкото върху политическите отношения. И до известна степен не признават развитието на Европейския съюз като един политически играч на световната цена. Все още има тенденция от страна ние да се средочава върху двустранните отношения – и ако цитирам Шеши Тару, един от техните министри, в е, едно скорошно интервю, той казва, ние сме склонни да мислим, че е по-полезно да разговаряме с е, министър-председателя Камерон, Камерън или с е, президента Саркози или да говори, отколкото да говори с Барнес Аштън, която все пак отговаря за европейската дипломация. Мисля, че това е красноречиво, но смятам, че се променя, особено след близката сила на Лисабонския договор и нарастващото признаване на правомощията на Европейския съюз, наистина нагласите в Индия се променят. И наистина индийците търсят по-широки области на сътрудничество в областта на сигурността и борбата с тероризма. В момента те допринасят към военноморските сили. Говорят се повече за промените, изменените в климата и възобновяемите енергийни източници, образованието, иновациите и за развитието като цяло. И всичко това помага да се облече в съдържание нашите отношения с Индия. Има и известни затруднения в провеждането на един структуриран диалог. Новият индийски парламент, който бе избран през 2009 година, все още не е създал, макар многократните обещания, формална делегация за взаимоотношения с Европейския парламент. Независимо от това, обаче ние успяхме да се срещнем с депутати от двете камери на парламента на Индия и от други форми. Знае, че председателят Бузек също настоява пред техния председател за среща и отговорът като цяло е положителен, но все още нищо не се е случило. Когато нашата делегация наскоро посети Индия, ние ходихме в Дели, в Патна, в щата Бихар, посетихме и Мумбай. Срещахме с представители на синдикати, неправителствени организации, Търговската комисия на двете камери и други, свързани с търговията. Това, което най-много ни направи впечатление е колко малко информация има от индийска страна за тези преговори. Разликата между нашия парламент и Локсаба, разбира се, е, че ние сме длъжни да гласуваме по всякакво предложено споразумение за свободна търговия, докато с тях само се консултират и е, голяма част от информацията, която получават синдикатите и НПО, ги получават по-скоро от, е, евро, е, от европейска страна, отколкото от собствената си страна, което очевидно не помага. И справедливо да кажем, че сред профсъюзите, които все пак представляват много малка част от работната сила в Индия, тъй като много малко е формално организираната работна сила в Индия и в неправителствени организации има постоянен сериозен страх от сериозна опозиция срещу споразумение за свободна търговия с Европейския съюз. Ние се опитахме да облегчим някои от техните опасения, като посочихме някои от ползите от такова едно споразумение за Индия, но независимо от това трябва да се наблегне на виждането на парламента, което е прието за първи път с резолюция от май 2009 и сега е повторно през май отново, че след като ние изграждаме една глобална економика, трябва да търсим също и глобален социален договор. И настоящия парламент е, не иска да види търговско споразумение, което няма раздел по устойчивото развитие и не отчита някои от е, опасенията, изразени от двете страни. Така или иначе, тръгнахме си с увереността, че споразумението за свободна търговия наистина може да осигури политическо съдържание на политическото ни партньорство и че може да бъде печелившо за двете страни и че можем да постигнем пробив в политически аспект, което ще ни даде възможност да сключим такова споразумение. Ние смятаме, че преговорите не се развиват толкова бързо, колкото се надяват преговарящите лица, но до края на година се надяваме поне някакво рамково споразумение да постигнем, за да видим какви са възможностите за разглеждане на въпроса на срещата на върха Европейска съюз Индия в най-близко бъдеще. Благодаря. Много благодаря, Греъм, за краткото изложение и за вашето гостуване. Въпроси, коментари? Дейвид Мартин, СНД. Само два, две кратки неща известни указания от комисията, че ако не се приключат преговорите до края на годината, всъщност те ще умрат. Това ли е представата, която вие придобихте от индийската страна? или няма да има споразумение или ви смятате, че може да се продължат преговорите в 2012 години, Бог знае до кога? Втори въпрос е какво впечатление а, с какво впечатление останахте, че за а, новата сделка с Гърция, а, с Индия, извинете. Риналди, един кратък въпрос на Грем. В нашата сфера съществуват редица въпроси, които са изключително противоречиви в това споразумение. Ние непрекъснато се връщаме и говорим за тях, за някои автомобилостроенето, за други а, е а, тази инициатива за достъп до медицина, до интелектуална собственост. За други основният проблем е детският труд. По време на посещението си в Индия откроихте ли някаква тема, която е обект на обсъждане и на загриженост от индийска страна и което би могло да бъде пречка? други въпроси. Един окончателен въпрос от мен. Има данни, че има силна съпротива в Индия на, по отношение на пазарния достъп до европейски коли, също така държавните поръчки и е, указанието на Европейски географски регион. Смятате ли, че може да се преодолее тази съпротива, за да може да се постигне споразумение между двете страни? Имате думата. Мисля, че трудността с която се сблъскваме, е да знаем какво точно се обсъжда по време на на тези преговори. Е, ние получаваме информация от комисията редовно. Трябва да се посочи, че за индийската страна съществуват огромни възможности. Те имат много малък дял от европейския пазар. За тях има възможност този дял да се увеличи. От гледна точка на това, колко устойчиви са тези преговори, мога да кажа, че комисаря Гухт и техния министр на търговията, господин Шарма, развиха много добри отношения. Сега зависи всичко от това колко време господин Шарма ще се запази на поста си. Това би могло да има потенциален ефект върху Индия. Естествено, би, би трябвало да се очаква някакво въздействие, ако, да би приключил кръга на преговори в Доха, но предвид сегашното състояние на Доха, може би има някакви допълнителни предимства в отговор на а, Дейвид Мартин. 04 е нещо много важно. Не знам как комисията ще може да изчисли квадратурата на кръга в това отношение. Има някои конкретни тревоги, генеричните лекарства са един проблем, но а, е, получаваме уверение от комисията, че е намерен някакъв изход. Е, има и други сфери, в които бяха, беше изразена загриженост. Е, и изненадващото беше, че това беше в селско-стопанския сектор, защото аз всъщност не очаквах, че ще има някакво голямо въздействие върху селско-стопанския пазар. Става така, че европейски, е, индийския пазар расте толкова бързо по отношение на някои стоки, че е, би било възможно по-агресивните сектори на е, е, европейската и на индийската промишленост да се развият. Дейвид Мартин знае какъв е интерес към шотландското уиски. Това също така знае и господин Риналди какво става в автомобилостроенето. Въпреки това обаче, мисля, че се отчита в информираните кръгове в Индия, че това може да бъде много благоприятно и за двете страни. Една допълнителна възможност индийската економика да расте. Следователно, аз съм оптимист по отношение на постигането на споразумение, макар че то явно отнема повече време, отколкото ние се надявахме в началото. Благодаря на Грем Уотсън, казва председателя за това, че дойдохте при нас. Не за първи път, няма да бъде и за последен път. И сега най-накрая вече преминаваме към точка 30. Това е